dzień dobry witam państwa rozpoczynamy pierwsze posiedzenie w tym roku pozwólcie państwo że сега това е първото задание на комисията из 2018 и за това ви желая честита нова година, е, щастлива година за всички вас, които сте тук и тези, които ни е, съдействат и ни помагат е, ежедневната ни работа, преводачите. Е, очертава се да бъде трудна година, много работа ще ни предстои, много е, е, геополитически, чисто политически въпроси, приоритетите на комисията. Но мисля, че вече имаме достатъчно опит. Четвърта година от мандата тече. Така че надявам се да успеем отново честита година, нова година на всички. С известно закъснение започваме, но съм сигурен, че ще наваксаме в процеса на работата. Важни въпроси са на дневен ред. Имаме доста високопоставени гости, членове на ЕКОСОК, на Економически и социален комитет, както и представители на Комитета на регионите – ЕКОСОК и е, Комитет на регионите са много важни институции за нас. Те имат не само чисто консултантска роля, но те наистина оказват влияние върху изпълнението, е, прилагането на политиките, които се е, оформят тук, които обсъждаме в е, нашата комисия и е, вашия съвет в е, този смисъл е много полезен. Вие така ни помагате при оформянето на, на подходите, чрез вашите становища и си даваме сметка, че вашата връзка с депутатите е много важна, връзката между вашата дирекция и нашия генерален директор. Важно е да имаме представители от е, различни НПО, е, от работодателите, Сдружение на работодателите, така че вашето становище наистина е, има тежест. И за мен беше удоволствие да участвам в вашите заседания на вашите комисии в двете институции. Благодаря ви много за възможността благодаря ви и за работата, която вършите. Благодаря и за това, че работите с нас. По-нататък ще стане дума и за вашето становище и е, ще го обсъдим, но сега да премина към дневния ред. Първата точка е приемането му. Е, имаме представители на комисията и на съвета е, на нашето създание. Добре дошли и на тях. Ако, нямате, ако не възразявате, е, дневният ред е прият режима на езиковия режим. Ще има превод на 16 езика и заседанието се предава по интернет. Трета точка от дневния ред е одобряване е, протоколите на заседанието от 13 ноември, 22-23, 29 ноември, 4 декември и 7 декември. 17. И стандартната процедура, ако не е възражение, считам за приети е, протоколите от тези въпросни заседания. Сега стигаме до четвърта точка – въпроси, е, отнасящи се до младите е, селски стопани. ще е, обсъдим въпроси, които проистичат от реформата е, след 2013. Докладчик е Никола Капуто нашата комисия реши да е, изготви един е, доклад за изпълнение по въпросите на младите е, фермери. На заседанието ни на 13 ноември предложихме проучване за изпълнение политиката по отношение на младите фермери след реформата на ОСП и след 2013. Е, това до голяма степен помогна е, на господин Капуто в изпълнение на задачата му. Е, проведахме изслушване по същия въпрос, върху, което се случи върху два основни въпроса. Очакванията от реформата на ОСП и какви са, какъв е резултата от мерките, които се прилагат в момента. Сега сме готови да преминем към дискусия по е, съобщението на комисия от 29 ноември. Знаете колко е, са важни е, младите фермери, знаем колко е трудно е, положението, е, когато става дума за прехвърляне на умения от едно поколение на друго. Е, това е, са много е, сериозни предизвикателства. Комисията за бюджетен контрол – е, се явява препани камък в случая. Разбирам, че те е, организират собствени е, мероприятия във връзка с младите фермери и те смятат, че е, политиката, е, която се провежда в момента е вярната. Аз не съм съгласен, защото според мен не изпълнението, не прилагането на политиката е проблемът. Проблемът е по-дълбок, по-сериозен. Трябва да огледаме множество аспекти. Устойчивостта, доколко е печеливш този сектор, автоматизирането е, му, използването на роботи, ако щете. Е, тук не става дума за една механична работа. Трябва човек да, да има усет е, за нещата, защото нещата опират до качеството на живота. Услугите, е, услугите които се предлагат дадена е, район. Е, за това е необходима инфра... съответната инфраструктура. Т.е. трябва много по-задълбочен прочит на нещата. Но аз, е, може би, се повляках малко и е, без да искам на, нахлух в територия на господин Капото, извинявам се за това е, и ви давам думата. Е, преди обаче ще ви помоля да се съобразите с процедурните въпроси, тъй като много въпроси имаме на дневен ред. Ще помоля за дисциплинираност, изпазване на регламента за времето, което не се отнася до докладчика, разбира се, който има свободата да говори. Всъщност, господин Агнио е, има думата. Каква е, какво, какъв е лимита? И ще бъде ли видено на таблото колко минути, с колко минути разполагаме? Казахте да бъдем кратки, но колко кратки? С какво време разполагаме? Координаторите ще е, имат по две минути на разположение. Господин Капуто, имате думата. Господин Денано, да, всъщност вие поискахте време за изказване. Господин Капуто, благодаря господин председател сега да започнем годината с дискусия за младите фермери, мисля, че е много уместно. Много е, добър е, начало е това. В Европейския съюз само 6% от е, земеделските стопанства са в ръцете на над 30, 35 годишни, по големия дял е над 55. Това са важни данни, които трябва да имаме предвид, когато обсъждаме доклада. Целта на доклада е да предоставим предостави информация, за да сме наясно какви са мерките, които биха помогнали на младите фермери в рамките на ОСП. Това е първият доклад за изпълнение на комисията Агри. За мен е чест да отговарям за този доклад. Данните в доклада почиват върху проучване, което бе възложено от Агри под надслов младите фермери, изпълнение на ОСП е, и инструментите по ОСП след 2013 е, бе представено на 23 ноември миналата година това проучване. Възоснова на въпрос на информацията от него и доклада на Сметната палата, аз формулирах няколко препоръки за подобряване сегашната схема за подпомагане и за да помогнем на младите фермери да се справят с основните пречки по пътя им Е, има пет основни момента, е, около които можем да обобщим доклада и ще бъда кратък, за да има време за изказване. Първо въпросът с финансирането. Трябва да подобрим подпомагането на, е, по схемата за подпомагане на младите фермери, трябва да повишим максималното ниво национално финансиране над 2%, за да насърчим младите. Трябва е, също да огледаме и е, какъв е лимита е, и срока, който сега е 5 години след започване на даден бизнес. Трябва да видим и е, субсидираните, как стои нещата с субсидираните лихвени проценти. Е, е, говоря и за подобрено сътрудничество с е, Европейската инвестиционна банка и други фондове, за да се е, използват действително инструментите, с които разполагаме по отношение на младите фермери в отделните държави членки. Втория важен, важен проблем е административното бреме новите мерки по АСП, по а, а, обща стоканска политика е, е, влизат, са тук в центъра на вниманието ни. Е, тук, както и програмите е, за е, селскостопанско развитие, които са твърде сложни, особено за тези, които не са запознати с системата за плащания. Третия въпрос е достъп до земя и борба с заграбването на земи. Това е сега нов аспект от дейността на фермерите в Европа. Проблема се влушава поради сегашната сегашната е, структура на схемата за плащания. Трябва да има минимална площ ползваема е, земя и субсидиите, които са свързани с е, въпроса за собствеността. Е, сегашните фермерите е, днес е, имат стимул да поддържат достъп до земя, за да получават съответната субсидия. Тоест няма никакъв стимул да използват по-добре земята. Ето защо трябва да увеличим дейността на съответната земя, за да може фермер да получи субсидиите и субсидиите да са обвързани с някакви резултати. Например, производството на екологични стоки или социални услуги. След това въпросът за е, дефиниране понятието активен фермер. Трябва ни добра дефиниция на това понятие, защото ни трябва ново поколение, трябва ни структурно обновление, е, както и е, въпроса с мобилността е много важен. Трябват национални планове, за да се улесни мобилността и услугите по планиране на наследяването на земя. Е, трябва да помислим и за мерки, които да е, стимулират е, фермерите да прехвърлят земя на по-младото поколение. Тук си мисля за схеми, системи за ранно пенсиониране и други подобни. Има и други възможности, като например партньорство, споделяне, е, споделено е, е, земеделие, фондове, регионални фондове на регионални организации, които да, да насърчават общи услуги между млади и стари фермери. Е, едната, е, е, е важен аспект тук е мобилността. След това професионалното обучение в селските райони. За мен това е много важен въпрос. Тези дейности трябва да се преразгледат, преструктурират и разбира се, това трябва да бъде подплатено с повече средства от бюджета, за да има по-добър достъп, по-лесен достъп до европейските социални фондове. Трябва да има възможности за обучение на потенциални млади фармери, предоставането на предприемачески умения, финансови, е, комуникационни и други. Въпросът с иновациите. Е, той е много важен, ако искаме да развиваме селското си стопанство и да имаме модерни е, практики и е, селскостопански техники. Това би направило по-привлекателно селско стопанство и следователно ще привлича повече млади фермери. Трябва да под подкрепяме и подпомагаме е, новаторски е, фермерски технологии и аз е, настоявам комисията да направи така, че бъдещата обща политика да отразява това. Това са основните репери на моят доклад. Разбира се, той а, е, засяга е, много дълбоки, сериоз, сериозни въпроси и а, е, това предполага а, съвместна работа на всички политически групи. Аз а, готов да работя с всеки го. Само да ви припомня, че крайният срок за изменение е 19 януари, докато гласуването в комисията ще бъде на 23 април. Благодаря. Благодаря да добавя, че ще предоставим по две минути време за изказване на докладчите в Сянка, поради е, техното участие в е, изготвянето на доклада за господин Капъто. Е, първият докладчик в Сянка има думата. Две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за отличния доклад. Наистина той е положил много усилия мисля, че това е добра база за дискусии. Той маркира пет точки, много добре структурирано. Най-общо трябва да видим как да е, е, направим селско стопанство привлекателен сектор за младите. В това отношение е важно да обърнем внимание на новаторството, на иновациите, да видим какви са новите предизвикателства, като прецизно земеделие и други. И е, ми харесва, че той е засегнал тези въпроси в доклада. По обучението също така както и е, възможностите да се е, съчетаят усилията на млади и старото поколение, изграждане на партньорства, е, въпроси свързани с наследяването на земята и стопанствата, това също е важно. Административният аспект, административното време. Бих искал да предложа, харесва ми, харесва ми, бих ми се искало предложенията на комисията да бъдат по-силно обвързани с резултати. Това е от важно от огромно значение за младото поколение. Те са мотивирани, е, пълни с е, идеи, е, така че при един подход, обвързан, свързан с резултатите, ние ще имаме възможност да ги изложат, да изложат своите идеи и да помогнат за постигане на целите на ОСП, като биоразнообразие, устойчивост и други. Е, нека да ги оставим да, да мислят е, за начините, по които да бъдат постигнати тези цели. Е, това, което каза докладчика за сегашните ОСП и достъпа до земя, трябва много внимателно да помислим за отрицателните въздействия. защото има неочаквани последствия отрицателни от приложението на ОСП, като например плащанията на площ могат да, доведат до увеличение на наемните е, цените за отдаване под аренда. Така че много внимателно трябва да следим ОСП да, не, да няма и такива странични отрицателни ефекти. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. А, това е много важен проблем. Има много да се говори. Господин Деманос. Благодаря, господин председател. Докладът е изключително важен, който ще определи бъдещето на селското стопанство в Европа. И аз искам да настоя на няколко а, неща за младите земеделски стопани. Големия проблем е достъпа до земята и една семейна ферма може да се възползва от наследството, но тези, които нямат семейно наследство, трябва да купят земя и трябва да работим за а, възможности за придобиване на земя, различни от закупуването на земя. И е, мисля, че трябва да разгледаме тези въпроси, които да може да се разпределя земя между земеделните стопани. Също така има и проблема с, с разпиляването на средства. Не би трябвало да се а, изоставя замеделието и да се оставя то на, на ам, да се замества с, строителство. Мисля, че националните закони би трябвало да защитават селското стопанство, защото земеделието е особено уязвимо и трябва да бъде много мъдри. също така въпроса за инфраструктурата, както каза Никола, защото когато се прави, например, път или се прокарва а, железница или се прави летище, трябва да се направи а, много внимателно, да не се раздробява земята, за да може тя да се обработва е, и да се създаде една инфраструктура, която да даде възможност за по- естествено използване на земята. Благодаря. Искам да направя един малък коментар. В моята собствена страна се предоставят, заделят пари или някакви площи конкретно, за да може да се създават жилища за 50 милиона хора за разширяването на градовете. Да, наистина 50 милиона. И това е много важен проблем, но това просто беше едно вмъкване. Господин Сантос, благодаря, господин председател. Благодаря. Младите фермери имат много проблеми. Както виждаме и както каза господин Капуто, населението застарява. Ето защо са ни необходими специални стратегии – Всъщност много малко от фермерите са под 35 годишна възраст. Трябва да благодарим на докладчика господин Капуто за това, че говори за обновяването в селското стопанство. Ние не можем да си представим селските райони без селско стопанство, за това трябва да направим всичко по силите си. Необходимо е да се има предвид и социално-економическата дейност. В регламента Омнибус ние работихме по тази тема. Предложенията на господин Капуто са много добри. Аз съм съгласен с това, което господин Капуто казва и за бюрократичните процедури, с които трябва да се запознаят фермерите. Необходимо е да има положителна дискриминация за младите фермери. Благодаря, господин Бобович. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Да, това е много важна сфера и аз подкрепям доклада и всички мерки, които ще повишат дейността в този сектор, особено за младите селски земеделски стопани. Мисля, че раното пенсиониране е също добра мярка, защото това може да, за, да засили и да ускори процес. Инициативата Omnibus може да привлече млади хора в е, селските райони. Ако можем да осигурим това, ще означава, че трябва да осъзнаваме, че ще има по-малко работни места в селското стопанство, защото няма разполагаема земя, така че ще трябва да диверсифицираме професиите в селските стопанства, така че необходима ни е нова инфраструктура, интернет, различни дейности, като например производството на сирена или туризъм. Това е една форма на диверсификация. Социалните услуги в селските райони също са важни. И мисля, че трябва да гарантираме и мобилността, и по-добрата енергийна структура. Това е включено в подготвителните действия с, с и ще разгледаме този въпрос през април в Блед. А, комисаря ще дойде е, и, ще, е, и ще присъства на тази проява. Добре ще бъде да се привлекат и други фондове, социалния фонд, кохезионни, структурни фондове. Също така трябва да бъдат включени в това. Благодаря. За да ви помогна, имам тук чук, че така, че моля, гледайте, ако а, си вдигна ръката, искам да попитам колегата а, и да а, поздравя за отличния доклад. Искам да направя няколко предложения. Би трябвало да подкрепим а, а, унаследяването, защото в много държави членки това прехвърляне на селските стопани от възрастните към по-младите земеделски стопани се извършва много бавно. Разбира се, трябва да имаме предвид и възрастните, а, пенсионери. Почти всички пенсионери в Харватия, които са били фермери, имат пенсия, която е под а, линията, под прага на бедността. Трябва да, говор, да помислим за механизъм на минимални пенсии, за да може да се погрижим за онези, които са а, отдали целия си живот на производството на храна, за да не живеят в бедност в, а, на старини. Искам да призова комисията да изпълни обещанието си за лихвите. 8% е лихвата е, е за земеделски стопани в Харватия. Естествено, ние нямаме същата отправна точка и не можем да бъдем конкурентоспособни при такива условия. Поздравявам колегата Дес, годишния период за младите селски стопани за получаване на безвъзмезна помощ за грантове и, съдебна, и сметна Сметната палата каза, че трябва да се помага на младите земеделски стопани. Благодаря. Господин Андрия, благодаря. Искам първо да благодаря на господин Капуто за висококачествената работа и за неговия доклад. Искам да кажа четири а, неща неща да, ще се преведат, разбира се, измененията. Достъпа до помощ няма да говоря за помощта за младите селски стопани, което е всъщност един а, инструмент. Трябва да се създадат задължителни условия, които да се съобразят с условията за достъп до земята а, във връзка с, с пенсионирането трябва да има а, има интерес за ориентиране. А, няма превод на английски. Се оплакват от залата. Сега мисля, че е напълно легитимно да продължа сега. И искам да кажа сега за активните селски стопани. Мисля, че трябва да се даде а, достъп за помощ а, в рамките на ОСП и разпрест разпространението, разпределянето на помощта би трябвало да бъде свързано с, с пряката работна заетост и всичко това е, накрая искам да кажа, че е изключително важно да се насърчават е, а, а, е, осигуряването да се направи така, че селското стопанство да стане е, сигурно, да се либерализира економиката и мисля, че е изключително важно а, а, държавното регулиране, за да се направи селското стопанство по-сигурно. И аз мисля, че наистина трябва да се разработи а, системата на непрекъснатото обучаване, да се, раз, да се развие също така а, мобилността на селските стопани, да се създадат също така мрежи за помощ. Благодаря, господин Пайс. Благодаря. Аз се изказвам от името на нашата докладча Сянка Мария Хойбух. Е, и искам първо да благодаря на господин Капуто за доклада, отличния доклад. Предлагаме нещо. Е, връзката между младите и старите е, поколения фермери трябва да бъде диференцирана и много точно дефинирана според възрастовата група разбира се, трябва да, да използваме, да, да предоставим по-добри социални, екологични и други услуги на селскоманските предприятия, подобряване на качеството на водата или пък качеството на почвата, опазване на животинския свят. нещо друго важно е, е, за нас е достъпа до земя. Тук е, е, би трябвало ОСП да предвиди много мерки за подобряване е, това отношение. Е, съответните кредити и защитените е, лихвен процент трябва да бъдат гарантирани, както и е, би трябвало да се подобри достъпа е, до земя на малки, за малките предприятия. Е, е, или пък е, е, по-добро е, финансиране на първите 20 или 30 хектара, които наистина до голяма степен ще облегчат достъпа до сълсохманска земя. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, мисля, че тази тема е много важна. И така започваме новата година. Благодаря на докладчика и на всички, които подготвиха този документ. Смятам, че е крайно време вече да говорим по тези въпроси. Комисията обмисля нова финансова перспектива, следователно трябва да се замислим за това как ще включим всички тези важни аспекти в новия пакет, как ще може да включим перспективата на младите, гледната точка на младите фермери всичко, което правим, ще гарантира бъдещето. Знаем системата до 2020 година, знаем какво се случва в селско-стопанския сектор, знаем положението на младите селски стопани, включили сме всичко. Днес говорим, говорим за днес. Ситуацията ще се промени и като се промени, ще продължим да говорим. Трябва да разгледаме разликата в заплащането в промишлеността и в селското стопанство. Разликата е от порядъка на 50-60% и младите хора усещат това. В Европа младите хора са много грамотни, те завършват гимназии и планират избора си, защо могат да изберат селското стопанство, като могат да изберат нещо по-лесно и по-добре платено в друг отрасъл. Онези, които са наследили селските стопанства от родителите си, са по-облегчени и искам тези неща да бъдат включени в новата ОСП този доклад критикува начина по който по стълб едно се дава земя и се субсидира. Не мога да подкрепя факта, че нашата комисия иска да постави, да, допрежни натиск върху държавите членки да работи и да организира по различен начин земята. Мисля, мисля, че да се, че трябва при пенсиониране да се даде а, а, една петгодишна сума за а, този фермер. Идеята за бизнес план и оценката от Европейския съюз, аз не вярвам в способността на Европейския съюз да оценява финанси, е, що се отнася до задължителното обучение. Всеки, който иска да се занимава с селско стопанство, трябва да бъде обучено. Но ако има оценка, която означава просто да се отмятат някакви неща. Всъщност селското стопанство е занаят, не е професия. Най- а, доброто решение на местно равнище трябва да се взима от местните банки, защото те разбират какво може и какво не може да бъде направено. Аз искам държавните пари да бъдат използвани за гарантиране на заем. А, младия фермер няма а, средства за да взима заеми. Ако правителството може да гарантира а, как да го окаже, казва оратора, сигурност, ако правителството замести с някаква сигурност на тези заеми, тогава вече, например, може да има едно, е, е, е, едно заведение от типа на Нова Зеление. И накрая а, господин председателю, всъщност по-добре е да се облегчи планирането. Мадам Херанс. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласна с колегите. Този доклад е много важен и трябва да благодарим на господин Капуто за прекрасния резултат. Аз одобрявам много от направените предложения, но има нещо, което ме притеснява. Мисля, че когато казва, че има проблеми с земята и това е вярно, също така отбелязва, че е необходимо да се увеличат дейностите за получаване на помощ. Струва ми се, че това може да доведе до несигурност по-скоро и едва ли е толкова добра мярка. Също така е вярно, че след последната реформа на ОСП и регламента Омнибус, ние имаме нови мерки. И сега има и по-добри мерки за младите селско, селски стопани. Аз се надявам първо да доразвия мерките по Омнибус, преди да мислим за нови мерки – Съгласно съобщението на комисията от 29 ноември е много важно да се развиват економически дейности на регионално ниво, но това не е достатъчно. Трябва да се помисли много сериозно за бюджета – Същевременно ми се струва, че не бива всички економически усилия да се слагат само в една кошница. Просил бим, Ми в комисии родництва не му види, че że na дойде до do е, Искам да ви помоля за следното. Ние в Комисията по селското стопанство не бива да говорим за бюджетни ограничения. Господин Неков. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря на Никола за чудесния доклад, който е изготвил. Напълно подкрепям всички препоръки, които са направени в доклада. Особено се присъединявам към препоръката за увеличаване на максималното равнище на финансиране над 2%. Подкрепям също така призива да се улесни достъпа до земя за млади производители, защото това е сериозно предизвикателство за младите. Земята стана обект на търговски спекулации, а не на средство за създаване и поддържане на поминък. Бих искал да обърна специално внимание на нуждата от специален подход към младите земеделски производители, особено в регионите с ограничения, най-вече в планинските региони. Демографското положение в тях е много трудно. Селското стопанство е една от малкото, малките възможности за поминък там. Но в планините, освен това, имаме и почвено-климатични и инфраструктурни ограничения при производство. От тази гледна точка предлагам по-специална формула за подкрепа на младите земеделски производители точно в планинските региони. Това може да стане чрез въвеждане на коефициент отразяващ сумарния ефект от селскостопанската дейност на младите производители в планинските региони. Да кажем коефициент, който включва брой животни, обработваеми площи, брой култури и реколта и след това това да бъде умножавано по две. Въз основа на получения коефициент се предоставя по-голяма подкрепа за и без това трудното производство в планините чрез въвеждането на подобна формула ще се отрази реално по добре върху социалния ефект от създаването и поддържането на селскостопанската дейност в съответния планински регион. Имаме други предложения но тях ще ги отправя в писмен вид като предложения за изменения. благодаря. Господин Фланаган, много интересен доклад, много важен. Мисля, че Най-важното е, че хората наистина трябва да се изкарват по минъка. Ако младите фермери не реализират печалба, те няма да се насочат към този отрасъл. В предложението Омнибус имаше някои добри предложения, ние ги приветстваме, но все още фермерите които работят повече от 5 години частично в селското стопанство, са изключени от тази схема. Базовите плащания се базират на исторически критерии. Ние не сме съгласни с това това не помага на младите фермери. Също така говори се за услугите. Младите се нуждаят от тях повече от възрастните. Представете си, че ви се случи някакъв инцидент. В частта от страната, в която аз живея, може да се случи така, че да няма лекар на място, да няма спешна помощ и да загинеш за едното нищо, защото няма как да стигнеш до медицинско звено. Ето това пречи на младите да живеят в селски райони. Също така идеята по-възрастните да се пенсионират и да излязат от системата, така че младите да вземат техните места е добра, но това трябва да се помага – но на първо място трябва да си зададем въпроса откъде на къде фермерите трябва да имат различни очаквания от останалите. Те искат да се изкарат поминъка. Също така, вие казахте, че ще имаме по две минути за изказване. След това променихте на минута и 30 секунди, а темата е важна – не знам как изведнъж нашите изказвания станаха по-малко важни с 30 секунди. Това не е последователно, господин председател. Прав сте наистина за времето за изказвания, но времето тече много бързо. Това е така. Господин Буда. Честит рожден ден, мисля, че трябва да ви кажа. Благодаря ви, господин председател. Приветствам наистина доклада на господин Капуто, но ще кажа, че в моята страна сега текат някои дискусии – Пенсиониралите се, които получават държавна пенсия, са изключени от плащанията. Смята се, обаче, че пенсионираните трябва да имат равен достъп до субсидиите. Защото много често, особено в източна Европа, тези пенсии са много малки – след това, като говорим за концентрацията на земя, това е реален проблем в Румъния. Проблем, който пречи на младите и за това трябва да се има предвид. Причината обикновенно се крие в чуждестранните компании. Повечето от субсидиите за тази земя също отиват в чуждестранни ръце. Ние трябва да сме сигурни, че от земята се очаква определен обем производство като условие за получаването на субсидии. Наистина може да има различни условия за получаването на субсидии, но това трябва да се вземе под внимание. Господин Билан. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с заключенията на докладчика. Ясно е, че няма достатъчно земя или цената на земята е твърде висока и това пречи. Въпреки това ми се струва, че по-настоящем основният проблем е липсата на рентабилност при износа според мен, ако искаме млади хора, трябва да има рентабилност, трябва да се мисли как да се отпушат финансите, да има гаранции за бъдещето на тези млади хора. Също така, над 50% от младите, ангажирани в селското стопанство, всъщност не се занимават с селско стопанство и това е много тревожно. Вече няма излази за тази продукция. За това и трябва да мислим за младите фермери. Благодаря. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за е, представения текст. Е, от е, колегата е, Милър ме помоли, който е докладчик Сянка, да се изкажа вместо него. Той не може да присъства. Даде ми текст, но не мога да го изчета, защото имам малко, малко време за разположение, но според него докладчиците в Сянка от НП искат да направят изменения, отнасящи се до бъдещето на аграрния сектор, който е от решаващо значение за нас е, и Европейския съюз определено има правомощия в това отношение. Ние е, имаме различна е, ситуация с младите фермери в отделните държави членки. Ето защо омнибус регламента трябва да се прилага, но трябва да съществува и възможности чисто национални, които трябва да се използват по-рационално в това отношение аз смятам, че в социалната сфера трябва да внимаваме много какво, как действаме. В Германия положението е едно, в други страни е различно. Да получават съответната рента само тези, които се отказват от и предоставят на младите своята, своето стопанство. Ако човек е на 70 години и продължава да държи стопанството си, би трябвало в даден момент е, рентата, която получава за това или субсидиите да му бъдат спрени, за да се насърчава предаването на земята и подмладяване на е, собствениците. Е, в е, източните провинции е, е, положението е, е различно. Е, би трябвало да променим е, нещата в Германия в това отношение, за да може е, тези е, големи площи да бъдат достъпни за млади стопани. Благодаря, господин председател. Аз също искам да се присъединя към тези, които поздравиха колегата Капуто за доклада. Доклада е много добър и той наистина обръща внимание на най-важните идеи, които можем да обсъдим в парламента. В доклада има и доста нови инициативи, точно по това искам да говоря – Десетилетия наред ОСП се развиваше по определен начин. Ние смятахме, че е достатъчно да се наливат пари и фермерите ще процъфтяват, но това не е така. Затова и обръщам внимание на казаното от господин Богович, че ни трябва един интелигентен подход – Интелигентен означава да направим живота в селския район привлекателен за младите. Опираме до стимулите. Но стимулите сами по себе си няма да решат поколенческия проблем. Ако осигурим услуги, които са същите, както в други части, и те да са налични и в селския регион, например да има училища, да има различни инициативи за общността, то тогава наистина младите хора ще се запитат защо пък да не избера живота на село. Ние говорим непрекъснато за селското стопанство, но интелигентният подход означава нещо ново, което се базира на селското стопанство, но не включва само селско-стопанска дейност. Благодаря ви, господин Ханьотис. Благодаря, господин председател. Много накратко. Първо, отново искам да подчертая голямото значение, което отдава комисаря на обновяването на селско-стопанския отрасъл. На второ място, повечето от идеите в доклада са наистина много добри и ние ги приветстваме. На трето място искам да обърна внимание не само на въпроса земя, но и тези въпроси, които бяха засегнати като данъчно облагане, кредити. Изобщо трябва да се запитаме какво можем да направим. Каква да е връзката между европейските мерки и националното законодателство, което е толкова различно в различните държави и наистина засяга младите фермери. Това е един от основните елементи който ще разгледаме и в оценката на отражението на ОСП. Благодаря на докладчика и на колегите ви. Благодаря ви. И сега отново ще дам думата на докладчика. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Много внимателно изслушах казаното. Много се радвам, че сме съгласни за това какво е необходимо да се направи, за да има един по-добър резултат. Разбира се, имаше и някои критики, които приемам. Сигурен съм, че през следващите седмици ние ще успеем да стигнем до добрите решения. Това ще бъдат решения, които да направят живота на младите фермери по-лесен. В нашата комисия трябва да проявим амбициозност по отношение на тези млади е, земеделски стопани. Трябва да се опитаме да стигнем по-далеч, защото това ще определи бъдещето на отрасъла. Това, което казаха колегите, е много важно. Необходим е наистина интелигентен подход. Това са и най-важните елементи, които ще ни водят в работата. По всички останали въпроси, които бяха повдигнати, ще работим през следващите дни. като аз ще се опитам наистина да стигна до резултат, който да е удовлетворителен за всички. Благодаря ви. Вие казахте, че 19 януари е крайния срок за измененията. Повтарям го и така преминаваме към пета точка – Знаете, че в Буенос Айрес се проведе министерска конференция. На тази конференция присъства и член на Комисията по селско стопанство, а не само на Търговската комисия. Това беше госпожа Магинес и решението да изпратим беше чудесно решение, защото и нейното положение като заместник-председател на Европейския парламент всъщност беше важно за профила на делегацията. Госпожа Магинес не е с нас, но тя ще се изкаже чрез видеовръзка. Използваме технологическите техническия прогрес, за да можем да разговаряме с нея и да дадем възможност на госпожа Магинес по-скоро да ни е, запознае с е, е, резултатите от е, тази е, среща, от това заседание, как е протекло, какви са констатациите. Сигурен съм, че секретариатът е, ще е, се възползва от това вече е, до, писмен доклад сте изпратили, госпожа Магинес, но сега е, бихме искали да ви чуем, да чуем ми те да кажете на делегацията. Е, Добър, ден, господин председател и колеги. Благодаря ви за това, че ми давате възможност да участвам е, по видеовръзка. Трябваше да бъда в Дъблин за едно погребение, но наистина е, бих искала да запозная колегите с е, случилото се в Буенос Айрес. Беше добра идея на координаторите да дадат тази възможност да участваме там. Това беше много важно. Накратко Проведе се парламентарна конференция на СТО и аз участвах като председател. Е, говорихме за въпроси като е, раз... Е, равнопоставеност между половете, други търговски въпроси, но заседанието на ниво министри беше най-важното. Наистина големи бяха очакванията от тази среща на министрите и ако човек види казаното и от господин господин Холган и госпожа Малстром е, след заседанието. Е, там е, се прокрадва разочарование от недостатъчен напредък. Мисля, че един от проблемите за нас е как да вървим напред, но малко предистория за обща стоканска политика в рамките на СТО. И тук ще направя връзка с въпросите, свързани с младите фермери и доклада на господин Капото. Положението на младите младите е, фермери днес е, е, наистина е сериозно. То е свързано с субсидиите, търговските субсидии и разбира се връзката с обща политика е очевидна. Предвижда трябва да се промени тази политика, която да не изкривява на конкуренцията, да е, засили е, необвързаните е, е, плащания и помощи. Вярно е, че някои държави членки на СТО все още смятат, че е, нивото на подпомагане е, правителствени помощи, на държавни помощи е твърде високо и е, мисля, че е, проследяват начина по който коригираме това, но е, отчитат и напредъка, който сме постигнали. Други въпроси, е, засегнати на заседанието на министрите, е, се отнасяха до незаконния риболов и субсидиите, незаконните субсидии за рибарството и необвързаните помощи в това отношение. Е, това е, е, конференцията беше внушителна като е, проява, много сложна беше организацията, участници от Аржентина, бе подпис... водихме разговори с Меркосур, декларацията от Буенос Арес бе подписана, това даде възможност на нас и на други важни фактори да получат повече подкрепа е, в всъщност е, продължаваме подкрепа на СТО, но има сериозни е, така е, е, притеснения, свързани с посоката, която преговорите е, поемат по, не бе стигнато сериозно споразумение по повечето от въпросите на дневния ред. Е, от е, официалната програма, в официалната програма, това беше по официалната програма, имаше много е, така странични неофициални мероприятия. В, в вашите досиета ще намерите подробности за тях, но всъщност официалните разговори бяха доста полезни. Потенциала за възможността за подписане на търговско споразумение с Маркосур, например, Меркосур. Надявам се, че ще има предвиждане в това отношение. В крайна сметка ще бъде постигнато споразумение с Меркосур и това ще е много добре. Е, е, от страна Аржентина, Бразилия, е, Парагвай, Уругвай се оказва натиск за напредък по преговорите. Европейския съюз държи да постигне споразумение с Меркосур, което е особено важно за комисията Агри, конкретно съответно имаше представители от Копа Коджека, от асоциациите на френските, и ирландските фермери в Буенос Айрес и те също подчертаха важността на тези въпроси. Е, идеята за свързване на селското стопанство с търговията е, е, беше много важна и много полезна беше тази връзка. Мисля, че би трябвало да, като Европейски съюз, да се опитаме да засилим тази връзка, тъй като, разбира се, има интереси, които се опитват да я подкопаят, да отслабят тази връзка. Например, с страни разговорите развитите страни като Индия, където проблемите за продоволствената, сигурността на продоволствените доставки е, са е, сериозни, е, бяха също разгледани. Европейския съюз се ангажира да работи с тези страни. Ние трябва да следим как се развиват преговорите с Меркосур. Аз очаквам вашите бележки и коментари в това отношение и е, Надявам се, че участието ми е, в е, този форум ще се е, отрези положително върху развитие в зоотското стопанство в Европейския съюз. Генералният директор на СТО и водих разговори с генералния директор и се надявам, че ще продължим конструктивния си диалог с тях е, би трябвало е, да оказваме натиск СТО да работи по-ефективно, а да не бъде подкопаван или отслабван в бъдеще. Е, с това приключвам и очаквам вашите въпроси и коментари. Благодаря, председателя. Надявам се да отговорим на, на, така, на вашите на очаквания и да работим ефективно сега е, търговските преговори на ниво СТО. Ако мисля, че е, този, тези въпроси е, ще се обсъждат и в комисията е, под е, търговия по търговски въпроси, е, трябва да бъдем проактивни, да, да е, им доставим е, твърди факти и аргументи от наша гледна точка, защото те нямат поглед върху селското стопанство, така че трябва да им предоставим наистина сериозни факти и информация. Е, имате думата. Е, здравей, Мари, благодаря ти за ясния отчет. Е, по време на дискусиите с Меркосур имаше някои така демонстрации на Greenpeace в Нидерландия, защото хората се притесняват от въпроси свързани с устойчивостта и как това би се отразило на нашите, на нашите фермери, свързани с екологични съображения и не лоялна конкуренция. Чухме за главата за устойчивост устойчивост, която е освободена от споразумението за органа за решаване на спорове, за арбитраж, особено в аспект на налагане на мерки, свързани с обезлесяването и по-твърд контрол върху пестицидите. Е, бих искала да зная е, е, какво мислите по тези защитни мерки и как се преговаря по тях и до каква степен ще се приемат изискванията за устойчивост. Интерес, е, редица НПО-та не получиха достъп до е, форума в Аржентина. Е, имаше е, предложение, че е, как ще се отрази всичко това и на Г-20? Е, и накрая, е, какво ще кажете за това, че нямаше е, заключителна декларация от СТО? интересуваме особено а, е, това в контекста на Брексит, защото е, привържите на Брексит в а, е, Великобритания казват нека да следваме правилата на СТО, но тук има политически съображения. Аз от гледна точка на ЕКОН разглеждам нещата. Моят асистент, ако отсъствам по на дебатите по-нататък, моят асистент ще поеме. Сега моля ви, съобразявайте се с е, минута и половина време за изказване. Е, госпожа Милар, благодаря най-сърдечно за това, е, че имаме възможност да участваме в този разговор. Виждаме колко важно, колко нужно е това да има присъствие и на нашата комисия в преговорите на СТО. Преговорите по линия на СТО са много важни и мисля, че европейското замеделие може само да спечели от това от е, тази връзка между търговските и сълскомански въпроси, както виждаме от преговорите с Меркосур. Е, е, вашето присъствие всъщност е, дава възможност да се да покажем и нашата сила в това отношение. Целта ни би трябвало да бъде не само доклад по собствена инициатива за Австралия, Нова Зеландия или Меркосур, а просто да заседаваме с комисията и конкретно да е, да, и да внимаваме Европа да не навлиза в е, отделни конкретни двустранни преговори е, хубаво е, че участваме в тези преговори. Не знае, господин председател, възможно ли е обаче е, да говорим е, заедно с Комисията по търговия конкретно по тези резултати от преговорите с Меркосур и да, за да имаме възможност ясно да представим позицията на Комисията Агри по тях. zakresie nasz sekretariat ще дам възможност и на секретарията на по-късен етап да вземе отношение. Atsiprašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, manau labai gerai, kad buvo Благодаря, господин председател. Радвам се, че нашата комисия бе представена на тези е, дискусии. Това е много конкретна сфера за стопанство, защото то получава различни видове субсидии в различни части на света. Е, международни споразумения са от е, особено значение. Е, от друга страна обаче, когато говорим за сета, е, ставаше дума за е, доколко справедливи са тези клаузите в тези споразумения. Е, днес обаче не съм сигурен, че спогодбите, които под подписваме или които, по които преговаряме, ще са полезни за фермерите. Да не, се, да не стане така, че само търговията, е, търговския отрасъл ще се възползва, а не и селското стопанство. Тоест търговците, посредниците ще, е, е, ще налагат по-високи изкупни цени и това ще подкопае конкурентоспособността, когато на, на производителите Важно е, е, когато внасяме стоки, те да са произведени е, отвън, от трети страни, те да отговарят на същите, да са произведени при същите екологични и други условия. В противен случай, е, ние няма да, е, нашите производители няма да издържат на, на нелоялната конкуренция. Е, знаем, че има страни, които се опитват да изнасят е, енергия без да спазват екологичните е, изисквания. Така че този аспект за, е, на конкурентоспособността е, на, на, и е, лоялната конкуренция е особено важен важен. Е, господин Фленеган. Е, благодаря, че сте нова година. Очакваме ирландското председателство. Въпрос. Смятате ли, че плащания по стълб 1 върху исторически данни са съвместими с е, зелените, така наречените зелени плащания, по зелената графа, плащания по зелената графа. Историческите плащания се основават на производство, референтните години 2000-2002 е, това е, приема ли се от е, СТО? Бих искал да, бих искал да чуя какво мислите по въпроса. Добро утро, честите нова година, Мари, и благодаря много за добре представения отчет. Съжалявам за повода, по който сте в Ирландия бе ли поставен въпроса на това заседание в разговорите с е, СТО за антимикробната е, резистентност, анти, е, резистентност на антибиотици? Защото това се отразява сериозно на продукти, които внасяме от трети страни. Благодаря. Сега ще е, дам думата на е, представители на комисия от Генерална дирекция Агри. Thank you, Chair. I can be brief. Ще бъда кратък. Комисията очевидно е разочарована от е, е липсата на е, конкретен резултат. Е, това не бе изненада, защото процеду... процеса преди Буенос Айрес беше доста сложен. Комисията, е, делегацията на Европейския съюз беше добре подготвена, тя участваше активно в подготвителните действия, особено е, положителната роля на Европейския съюз бе призната, е призната е, е, навсякъде. Разбира се, ние не стигнахме до червените линии. Можем да кажем е, от практична гледна точка, че имаше добро сътрудничество между комисии, добрите е, е, страните членки и представители на парламента, но трябва да променим начин на работа, да видим, трябва да помислим как, какви бъдещи стъпки да набележим. Трябва да видим как да започнат преговорите по въпроси на селското стопанство, които да отразяват нови подходи, като разбира се е, стъпваме и върху е, предходни постижения е, имам предвид е, решенията, които приехме в Найроби по е, конкуренцията във връзка с при експорта. Може би сегашните затруднения в преговорите на СТО ще създадат нови възможности. Комисията във всеки случай е готова да работи конструктивно, да участва конструктивно в тези преговори, за да защити най-добре интересите на Европейския съюз и да отстоява системата за кредит за заскопански земи. Благодаря. Благодаря. Очевидно е, че ако имате конкретни въпроси, можете да ги изпратите по електронната почта на секретарията. Защото Сега искам да дам думата на госпожа Магинес да отговори на въпросите. Благодаря, господин председател, и благодаря ви за коментарите и, въ... и въпросите. Да, наистина, ние проведохме един, един брифинг от Филип Москар. изчакайте. Мисля, че е важно да се каже, че СТО а, се състои от 164 страни, така че не е изненадващо, че процесът не е лесен. А, а, трудността идва от това, че основните фактори не си се трудничат добре. Аз много добре отчитам нещата а, и а, изказването, че нещата трябва да се влушат първо, за да се подобрят след това. По въпроса за Меркус Меркосур, който запитахте. Меркосур не беше основната тема. То беше е, в е, е, периферията на полезрението на, Европе... на делегацията на Европейския съюз, на някои неправителствени организации. Нашата комисия обикновено се грижи с проблем, за проблемите, за стандартите е, и спазването им, както и конкуренцията. Втория въпрос във връзка с, с неправителствените организации, е, които нямаха достъп, е, всъщност нямаше демонстрации, много нещата бяха доста мирни, което беше забележително а, госпожа комисара повдигна въпроса за участието на неправителствените организации. Въпроса дали СТО може да повлия по някакъв начин Брексит. Имаше присъствие на представители на Обединеното кралство, но и британските колеги отчитаха позицията си след Брексит. Съвсем определено след СТО не е толкова силна организация, колкото би трябвало да бъде. Може би някой друг ден можем да обсъдим този проблем, а именно а, тарифите, квотите, достъпа, който е изключително важен и СТО в момента не отчита напълно това, което а, искат Европейския съюз. Госпожа Мюллер, напълно съм съгласна с, с нейните бележки, защото а, бихме имали търговски войни. Господин Рубик спомена в коментарите си на заседанието на министрите. Той каза, че търговските войни водят до войни войни. И макар, че диалога е много труден и много болезен, трябва да продължаваме да поддържаме този диалог, за да избегнем войни или потенциално по-сериозни конфликти по коментарите на господин Фланагър. Ще коментирам само един от тях. Мисля, че историческата връзка с плащанията съществува, защото ние се опитваме да преминем към нова система. Не можем да предвиждаме плащане на всички. Опитваме се да намерим система в новата реформа, която ще се занимава с общественото благо, ще направи системата по-справедлива. Аз не мога да говоря за зелената и е, за, за несвързаните плащания. Това е моят коментар. По въпроса за господин Агнюс, не беше повдигнат въпроса за антимикробната антимикроб резистентност не беше повдигнат. И е, сега, когато говорим за необходимостта да се занимаваме това в комисията по търговия, може да го направим и в нашите групи. Нашите колеги в комисията по търговията бяха отворени към темите, които аз засегнах на комисията и можем да работим в сътрудничество с комисиите всички хората се ангажират с, с земеделие, но в някои страни няма достатъчен интерес към селското стопанство. Всички тези проблеми са взаимно свързани и ще се опитаме да установим тясно сътрудничество с нашите колеги и се надявам, че това беше една полезна дискусия и сега, и за в бъдеще, и се надявам, че ще продължим да работим заедно с колегите, които се занимават с търговия е, в подобни мисии. Председателят. Искам да напомня няколко неща. Първо сътрудничеството с комисията по търговията, както каза госпожа Магенес. На второ нещо, което трябва да помним е да се консолидира нашето влияние върху всички споразумения, които вече са подписани и други, които са в процес на осъществяване и да разгледаме как тези споразумения ще повлияят на на селскостопанските проблеми. Един трети проблем, който е много важен, миналата година а, говорихме за стабилността на хранителната верига, законодателни мерки. А, мисля, че трябва да работим активно и проактивно с, търго, с, с Комисията по търговията, с ИМКО, с МВИ и с други комисии, които при, чиято дейност се припокрива до известен степен с нашата и трябва да намерим начин да си сътрудничим с тях. И така ще ще наблюдаваме тези неща, за да можем да засилим нашите връзки и нашето влияние в тези сфери. И тъй като започнахме обсъждане на реформите, позволете ми да ви кажа, че е, в неделя, понеделник и вторник се проведе голяма конференция – по-трудните финансови перспективи а, след 2020 година. Това беше много а, посетена проява. Всичките зали бяха препълнени. И а, изненадващо може би е, че посланието на тази конференция беше об оптимистично за финансирането на ОСПЕ в бъдещето. И това е важно, защото селските райони също така се възползват от фондовете. Благодаря, госпожо Магинес, благодаря ви за вашия принос. Много се радвам, че можахте да ни предоставите информацията, която ни предоставите. И аз, както казах, това е много важна тема, ще е, е се занимаем и сега преминаваме към шеста точка интегрирани статистики. Е, на 12 декември беше проведен втори триалог. Е, искам да дам веднага думата на госпожа Данчила, която е докладчик, да ни каже какво става в момента. Госпожо Данчила, имате думата. Благодаря, господин председател. Пожелавам на вас и на всички колеги честита нова година и една много продуктивна година. Както казахте, ние, за съжаление, не успяхме да постигнем споразумение по време на последното пленарно заседание в Страсбург. Не постигнахме споразумение по а, тази документация, която беше всъщност техническа, но сега става по-сложна поради член 12а, който е свързан с защитата на данните. Мисля, че успяхме да направим няколко важни стъпки напред, обаче сложното естество на междуинституционалния баланс не ни позволи да постигнем резултата, който искахме да постигнем. Проведох, имахме много стриктни правомощия за воденето на преговори и съвета не беше готов на а, концесии, особено по член 8 и 9. Също време искам да благодаря на комисията, които имаха много конструктивно и положително отношение и показаха гъвкавост и разбиране. Това досие се нуждае на първо място от доста гъвкавост. Искам да призова българското правителство да обсъди в съвета членове 8 и 10 и да обясни, че парламента няма да а, се включи в а, а, преговори, ако няма конструктивно положение. По въпроса за защитата на личните данни, това беше проблема, който излиза извън статистиката статистическите проблеми, това е свързано с други проблеми, като например социалната статистика. Именно за това ще си сътруднича с, с докладчика по този въпрос. Ще се консултирам също така и с, лично с колеги от Либе. А сегашните разпоредби за защитата на данните според мен са достатъчни и са добри. Не смятам, че това, което предлага съвета е абсолютно необходимо. Целта ми беше да затворим тази, това досие през, по време на испанското председателство, за да може да се класираме за преброяването в Испания и в Гърция. Направихме всичко, което беше по силите ни е, все още се надявам, че ще можем да приключим с, с тази документация, но не на всяка цена и не без да се чуе нашето, нашата позиция. Искам да благодаря на всичките колеги, докладчиците в Сянка и на секретарията за отличната им работа. Бих искал да добавя и още една победа за комисията Агри в края на естонското председателство. Надявам се обаче, че ще имаме конструктивно сътрудничество с българското председателство, което придружаваше нашата дейност миналата година и те искат да надградят над постигнатата вече основа. Председателят, благодаря за а, вложената от вас работа и а, благодаря на всички. Ако има въпроси, моля, задайте ги на госпожа Данчила. Мисля, че а, заключавам, че а, е, информацията е достатъчна. Благодаря ви и ви пожелавам всичко най-добро за следващата работа ако е необходимо о, нашата помощ, е, моля, ни изпратете информация и а, е, поискайте а, е, думата тук в комисията. Сега да преминем към точка 7. която е размяна на становища, обмяна на становища с представители на Комитета по регионите и Економически и социалния комитет. Да приветствам ги отново. Аз ги приветствах в началото на заседанието. Добре дошли отново. Ще започнем с представители на Комитета на регионите. Господин Мартин Клайнен е тук, който е председател на Комисията по природните ресурси. Господин Марти Кайнен е тук и докладчика господин Крол и представители на различните групи, господин Лохен, господин Стенсен, господин Банаша, господин Азопарти и те ще имат възможност да се изкажат. Добре, да започнем последния начин. Първо ще дам думата на господин Марти Кайнен да се изкаже от името на Комисията по природните ресурси в Комитета, по, на, по регион, комитета на регионите. След това ще дам думата на докладчика докладчика по, за 10 минути. След това координаторите ще имат възможност да се изкажат както тук в, в Агри и в Комитета по регионите с по 2 минути. Когато свършат, се изчерпат двете минути, ще вдигна а, шука и ще го размахвам господин Марти Кайнен. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, уважаеми колеги, дами и господа. От името на комисията, ние в Комитета на регионите искам да ви благодаря за това, че за втора година ни поканихте на заседание на вашата комисия. Тук сега обсъждаме бъдещето на общата селско-стопанска политика политика, която ще бъде основна тема в Европейския съюз. Дебата за бъдещето на Европа определя това и бъдещото финансиране на Европа. Много се радвам е, да отбележа вашия интерес към местните и регионалните политики. Всички ние тук, всички е, евродепутати, членове на комисии сме представители на европейските граждани. Ние самите да сме европейски граждани и искаме да поемем нашата отговорност по най-добрия възможен начин. Знае, че всички вие имате местни, регионални корени, контакти и връзки. Вие знаете проблемите на местно и на регионално равнище. Въпреки това обаче мисля, че е важно да се се ангажират онези политици, които работят в градовете, в регионите и да се запознаят с проблемите. Тоест обмен а, о, обмяна на мнения е важна. Европейския съюз е изправен пред проблеми. Дебата, Брексит, повишаващия се евроскептицизъм и глобалните предизвикателства, климатичните промени, екологичните проблеми. Общата селско-стопанска политика е една от основните европейски политики и тя отива отвъд заплащането на хората в различни различните сектори. ОСП се занимава с осигуряване на храната, работната заедост, економическите фактори, здравословна храна, биоразнообразие, климатични промени, всички ние познаваме дебатите в миналото и знаем колко е трудно да се оформи общата селско-стопанска политика. Преди да се пуснем в обсъждания на дискусията, аз искам да ви помоля да разглеждаме ОСП като една възможност да се разглеждат о, а, общо а, проблемите. ОСП се отнася за селското стопанство, но се отнася и за хората, които живеят в селските райони, за възможностите им, хората, които живеят далеч от градските европейски центрове. Също така ОСП се занимава и с запазване на населението. Не можем да върнем времето, но можем да направим Европейския съюз по-добро място за нашите граждани, за всички наши граждани, ние отчитаме следните факти. Седмият кохезионен доклад разглежда дисбаланса между градските и селските региони. Расте риска от бедността в селските райони в сравнение с градските. Усещането за изоставане в а, а, селските райони води до евроскептицизъм. Европейски съюз като цяло не обръща внимание достатъчно на изоставането на селските региони. Структурните фондове на Европейския съюз трябва да се използват повече за преодоляване на това различие, а не за нейното задълбочаване. Днешното обсъждане на ОСП е много важно. Искам да го свържа с бъдещето на Европа. Ние не само разглеждаме един сектор на нашата економика. Селското стопанство не е само един сектор. Това е основата на нашето съществуване. Европа трябва наистина да му обърне подобаващото внимание. Благодаря ви. Председателя, благодаря много. Сега искам да дам думата на докладчика. Имате думата. Euh, благодаря, господин председател. Дами и господа, членове на Европейския парламент, скъпи колеги, като съдокладчик ви благодаря, че ми давате думата и възможността да говоря за препоръките. Местните и регионални власти имат своето становище по бъдещата ОСП. Изправени сме пред сериозни предизвикателства. Необходимо е да имаме справедлива, устойчива политика, която да служи на стопаните, гражданите, териториите и също така да има легитимност социална, економическа, политическа и международна. Без да се изпълни това, ОСП няма да успее. Но какво се случва по-настояще? Много от селските стомани продават на загуба. Преките плащания са много несправедливо разпределени между стопанствата, както и между държавите членки. Също но начините на индустриално селско стопанство имат своите много лоши последици. Да не говорим, че продукцията често се концентрира в определени региони, но много често износа не е рентабилен и това вреди на производителя, когато се изнася към трети страни. Много често е, трудът не е достатъчно добре оценен. Необходимо е, е да настояваме на качеството. Разбира се, ние имаме голямо разнообразие от селски стопанства и смятаме, че регулирането на пазара се оказва по-скъпо и по-ефективно обаче, отколкото мерки, които да се приемат апостериори. Не се ли приемат мерки, младите просто ще се откажат от тази професия. Много често това, което се случва всъщност помага само на застрахователите. Виждаме го много ясно в САЩ. виждаме, че тенденциите в Европа показват неизбежно понижаване на бройката на фермерите. Затова трябва много да внимаваме с бъдещата ОСП. Ако смятате във вашата комисия, че регламента Омнибус се нуждае от по-гъвкаво тълкуване, то ние бихме казали, че това няма да е достатъчно, за да се избегне отрасловата криза. Ние искаме да има справедливо разпределение за всички участници, включително и потребителите. Необходимо е, ако е необходимо, трябва да променим и нормите за конкуренцията. Същевременно ние сме запознати с данните, представени през месец декември. Те са много тревожни. Всъщност, пет от големите индустриални компании имат 65% от субсидиите и голям дял от производството в държавите членки. Трябва да мислим също така за вносителите и износителите. Трябва да се направи промяна и на международните търговски норми за селското стопанство, които са още от 1994 година. Ние искаме по-справедливи норми. Също така трябва да се запитаме как можем да променим и националното законодателство в това отношение. Преките плащания на хектар трябва от друга страна да имат тавани и да се определят от селско-стопанската дейност. Трябва също така да се мисли и за младите, и за големите ферми. Необходимо е ОСП да бъде справедлива. Ние имаме тази позиция и в съобщението за ОСП след 2020 година. Трябва също така да мислим за тези 10 милиона ангажирани в селското стопанство, които работят срещу много мизерно заплащане. Много често ги наемат и абсолютно незаконно. Би трябвало преките плащания да са обвързани с социалните изисквания на съответната държава членка. Също така искам да кажа, че трябва да сме много бдителни, що се отнася до все по-голямото автоматизиране на дейностите – защото това всъщност ограничава все повече и повече вземането на самостоятелни решения. Нека просто да бъдем бдителни. Важно е и екологизирането, защото то помага на околната среда, на борбата срещу измененията на климата. Имаме и е, специалните природни приоритетни екологични площи в това отношение. Но би трябвало на пазара да има регулация, да има таван на преките плащания. Трябва също така да има нов баланс в бюджета, за да имаме устойчиво и солидарно развитие на регионите. Искам да подчертая, че трябва да подкрепяме научно-техническото развитие, да работим за начини на търговия и производство, които да са устойчиви, да се мисли за биоземеделието, за земеделието на местно ниво. Също времено е много важно да има диверсификация на входа и това да се залага във всички европейски политики. Нуждите на регионите, разбира се, надхвърлят това, което може да се постигне само с мерките за селските райони по ОСП трябва да се отчете колко са важни селските региони в Европа, да има нов бюджетен баланс, преструктуриране на бюджета и опростяване на използването на различните европейски фондове. Да се мисли за един дневен ред за селските региони, насочен към териториалното сближаване в Европа. И накрая в заключение това, което ще направим с ОСП, ще покаже нашата амбиция за Европа. Ние искаме устойчива, справедлива политика за селското стопанство. Би трябвало да направим добрия избор. Благодаря. От... Много ви благодаря. Положението говори се извън микрофона. Вие много добре обобщихте. Споменахте и съобщението на комисията от 29 ноември. Европейският съюз наистина желая да защитава и затвърждава за изпълнение на заложените приоритети. Приоритетите включват и значимостта на регионите на регионално ниво се знае най-добре как да се стигне до добрия резултат. Има, разбира се, и специфики, свързани с вида селско стопанство или климата, регионалната диференция. Вашите експертни знания са много важни. Да представители ли е, Възм... Благодарна съм за възможността да обсъждаме тези. Вашето участие ни помага е, ние би трябвало да засилим тези е, е, малки семейни фирми и предприятия, да им предоставим по-добри условия за работа, да, ги, да им помогнем да ориентират дейността си към бъдещето и градната политика би трябвала да бъде наистина средство за е, създаването на продукти, здравословни продукти е, Многогодишна финансова рамка е, бе спомената тук. Надявам се, ние, че ние в парламента можем да участваме в е, нейното е, съставене. Е, радваме, не ни радва особено е, бюджета за делен за селско стопанство. Мисля, че трябва да е, бъде засилен той. Кохезионната политика трябва да е, бъде подкрепена чрез него, защото е, наистина. Е, тук става дума за прехраната на, на, на населението, за е, социалната структура на, на, в. Е, селските райони, е, за по-слаби е, региони. Е, би трябвало наистина да засилим и подобрим контактите в селските райони, които винаги са били по-интензивни, отколкото в големите градове. Наистина на докладчик по много въпроси сме съгласни с него. Селските райони трябва да са в фокуса на нашето внимание тази тенденция, е, в крайна сметка ще се свие е, населението, е, което се занимава с земеделие, селско стопанство, а това ще се отрази на живота, на качеството на живота на всички нас. Наистина, като помислим за загубите по отношение на биологичното разнообразие, виждаме, е, че така не може да продължава е, в бъдеще. В своето е, изявление комисията не поставя достатъчно ударение върху този въпрос. Отново така най-мъгляви формулировки, различни бюро... понятия въвежда, които звучат отвлечено, абстрактно, но какво конкретно ще прави не е ясно. Искам да видя аз точно конкретни действия и не искам наистина да ни се изплъзна отново аграрната политика. Не може Брюксел да решава националните политики на хората, а трябва заедно, заедно да наблягам на думата заедно, да разработваме тази политика в бъдеще. И още нещо – взаимоотношенията между земеделското селското стопанство и търговията. Трябва да помислим какво да правим. До сега нищо не е свършено. Не е направено. Положението се влушава. Все повече така гледаме към търсим ниши в, на селско-стопанските пазари в други страни, така че благодаря, че обърнах в доклада. Така или иначе ще трябва да се върна наказаното в държавите членки. И ОСП не е само огромна сума пари. Разбира се, ОСП си има бюджет, но трябва да отчетем, че ние сме различни помежду си. Забравяме, че сме единни в разнообразието. Извинявам се, че го повтарям, но това трябва да се помни. Франция, Финландия, поста притеснен, когато прочетох доклада, едва ли не се смята, че ако плащанията се променят и коригират възоснова на селско-стопански работник, всичко ще е чудесно добре, но как ще определите работниците? Фермера може да каже, нова на селско-стопански работник, всичко ще е чудесно добре, но как ще определите работниците. Фермера може да каже, ници как можем да базираме плащанията по първи стълб на такъв критерий. Това би бил бюрократичен кошмар. Лобитата не, не, това няма да ви се позволи, докато други страни се възползват от същите техники. Мартин в Според благодаря на Комитета на регионите публичните средства трябва да бъдат предоставени само за публични обществени услуги, обществени средства за обществени услуги. Публичните средства трябва да бъдат предоставени само за публични обществени услуги, обществени средства за обществени услуги за е, е, политика по климата, а пък е, състоянието на нещата се влушава също времено. Например, когато Става дума за използване на пестициди. Има едно е, проучване в Германия, според което 70% от, е, от насекомите е, отчетени в бъдещата ОСП. Благодаря, от Зубарти. ОСП след 2020 година трябва на първо място да укрепи позициите на фермерите на пазара, за да не продължите, обаче да навреди на преките плащания за фермерите. Държавите членки трябва да разчитат повече на субсидиарността с мерки срещу колебанията в цените и с най-добри практики. Така селското стопанство ще сло. Е Същевременно бъдещето на ОСП след 2020 година трябва внимателно да се планира, за да няма твърде голяма бюрократ. Ресите на селско-стопанския отрасъл. Благодаря ви. Разчитам на бъдещото сътрудничество между Европейския парламент и Комитета на регионите. Благодаря, господин. Благодаря ви, много е важно. Същевременно трябва да се мисли какво се прави в зони, които показват как да мислим и за околната среда. Необходима е истинска реформа на ОСП, устойчива политика, която да е добра за климата и околната среда. Освен това, трябва да анализираме какво се прави на местно и регионално ниво. Това е и задачата на Комитета на регионите. Би трябвало ние да сме възможно най-близо на място и местните и регионални общности би трябвало да могат да изпълняват тези мерки. Самият аз имам чувството, че потребителят става все по-взискателен, иска местна продукция, биопродукция, иска да знае происхода на това, което консумира. Благодаря. Благодаря ви. Всъщност трябва да кажа, че това, което ОСП на второ място, искаме опростяване на мерките. На трето място ни трябват равни условия за всички, бъдат гарантирани чрез предприемачество и отговорно селско стопанство. Но напредъкът е бавен, трябва ни много по-голяма инвестиция равните условия за ОСП, опазването на бюджета, това са важни съображения. И накрая би трябвало да е по-лесно за дребните фермери да получават субсидии. Но бюрокрацията е голяма и много често фермерите правят грешки без да го искат и толкова се страхуват от това, че накрая не кандидатстват и за субсидии. Необходим е нека има по-голяма пропорционалност в ОСП след аз представих собственото си становище за съживяването на сесто. Виждаме, че селските райони изостават в сравнение с града. Разбира се, Големите градове имат много повече какво да предложат. За това ние трябва да осигурим инфраструктура, заетост и услуги в селските райони. За инициатива за интелигентните села, инициатива на Европейската комисия, наистина да съживи селските райони, така че хората да искат да живеят и работят там. Но това не е достатъчно имаме най-различни развития да говорим за дневен ред на Европа за селските региони, защото не виждаме достатъчно ясен ангажимент. Трябва да сме сигурни, че становището на Комитета на регионите не е само бе така, както на някои места. Там, където интернета е изключително бавен трябва да е така, както на някои места, там където интернета е изключително бавен. Трябва да бъдем по-активни в усилията си, да имаме бърз интернет в селските райони. Също така, като регион, ние имаме нужда от инвестиции в широколентовия интернет. Имаме нужда от проемено градовете и селата не бива да се конкурират, а напротив, трябва да има взаимодействие между интелигентните градове и интелигентните селски райони. Не може селото само да храни града защото те всъщност са в много добра позиция за разгръщане на потенциала на селските райони. Те участват и в различни предприемачески инициативи, провеждане за умните села. Надявам се това да стане сравнително скоро. Благодаря. Банашак. Szanowni posłowie. Господин Барашек. Е, уважаеми представители на парламента, Комитет регионите и ЕКОСОК. Благодаря ви от е, политическите, е, името на политическите координатори на Комитет на регионите и че се поставя все по голямо ударение върху е, гъвкавостта е, в е, съобщението на комисията, защото има аспекти, които не се подават на адаптация към местните условия, както каза господин Шикерски различията понякога са на място, различия на, на местна основа, която става дума за, за голяма степен на субсидиарност. Комисията трябва да играе е, роля на, на, на надзорник, един вид. Тя трябва да наблюдава, но не да диктува условията на, е, за изпълнение. Трето, трябва да запазим е, тази структура, сегашната структура на ОСП, е, два, да е, това прехвърляне на средства да бъде едностранно. И накрая да ви призва към това да не осложняваме повече ОСП. Колкото по-простичко ки се правилата, толкова по-лесно изпълнима ще е. Благодаря. Благодаря. Е, е, вземат отношение. Ще спазваме стриктно регламента. Заповядайте. Благодаря, господин председател, колеги. Това, което имаха да кажат колегите от е, Комитета на регионите. Аз е, работех там известно време и много така имам особен интерес. Благодаря ви много за е, представените становища и предложения и идеи. Е, ние нашите мнения и позитиката на ОСП до е, следващите няколко години да отразява е, интересите на всички. и разбира се, всичко това през призмата на зелското стопанство. Трябва да започнем от сега да мислим за периода след 2020. Държавите членки държат над 50% от решенията, които се вземат за плащанията. Така че се надявам тези решения да, са, да благодетелстват различните региони, тъй като а, е, има сериозни различия а, е, между тях в рамките на ЕС. Председателят председателя спомена, че не се отделя достатъчно внимание на изоставащите. Е, и аз съм съгласен, наистина, стоеността на техните активи е, в на активите в тези региони е много по-ниска. Те, те, така че се надявам решенията, които вземат, да благодетелстват тези региони. Аз ви приканвам също така да си съдействаме, да, да си сътрудничим. Трябва да го правим в сълскостопанския отрасъл. Един от най-важните е, е, аспект и една справедлива верига на плащанията. Много често за селското стопанство остават наистина жалки останки. Е, плащанията са толкова жалки, че е, стигат едва за оцеляването, а не за благоденствието на, на земеделските стопани. Е, регионите би трябвало наистина да е, и фермерите, не е, така опосредствено. Сега, благодаря господин председател. Е, Тази дискусия е много е, важна, много интересна. Представители на региона на, на е, комисията на комитета на регионите наистина участват в изковаването на една, изработването на обща дискусията ни е да покаже, че селско стопанство е единствения така неуспех в Европейския съюз. Мисля и че е, в е, Европейския съюз има редица е, фермери, които доста добре преживяват и добре печелят, така че не може да чертаем такава черна, мрачна прогноза за селско стопанство в Европейския съюз като цяло. Сега трябва да мислим как да подобрим аграрната политика но е, в това отношение не е нужно да е, изнамираме е, отново е, е, колелото. Би трябвало да потърсим начини да засилваме семейните ферми, е, да е, видим как могат те да се ползват от. Е, е, на нас ни е нужда, според мен, една на по, е, един по-стабилен по, е, и те могат да бъдат убедени да останат в тази сфера или да, да, се, да откриват предприятия там само ако имат възможност да притежават земя и става така, че от втория стълб все по-малко средства стигат. Долени и е, какво от отделеното на практика стига до тях. Е, в такъв е, случай ще, надявам се, ще имаме ефекта, който очакваме. Андрю. Благодаря, господин председател бих политика. Ясно е, че трябва да има реформа, но какъв да бъде моделът и какъв да бъде. И тук важния, това е важният въпрос. Това, което се прави в момента, подходи, новаторски подходи да е, е, започнем една е, смела, по-дръзка реформа, е, според мен, е, в, е, до 2020 и оттатък и е, е, след това. Да се гарантира е, е прихода на е, фермерите и особено на младите такива защото няма да има селско стопанство и селскопанска продукция, ако няма гарантирани приходи и печалба за Пазара обаче като регулатор на тези процеси не е достатъчен. Трябва да има допълнителни гаранции. Значи е, трябва, трябва да има допълнителни гаранции е, значи е, трябва да е, е в е, вашата а, доклад трябва наистина да се помисли за такива договори, циклични договори, трябва да се търси начин да се кли за такива договори, циклични договори, трябва да се търси начин да се гръна или интернет. Благодаря and Благодаря много интервю или интернет. Благодаря. And... Благодаря много интервю забравяме е, е, ако трябва да не забравяме така поговорката, ако днес си се нахранил, благодари на, на фермера. Може да е, при една добра политика да имат 11 милиона на район това а, е, може да отиде а, е, в заместните а, е, за услугите на място а, и вместо да отидат в джоба на, на, на предоставящите услуги на място, къде потъват тези пари. А, затова аз съм много скипна. Ние ги даваме на Лари Гудман и неговите приятели. Това трябва да се промени, трябва да вземем политическо решение в Ирландия по а, въпроса. А, дали хората, които се движат в частни самолети, и е, тях не, на тях ли е, е, ще помагаме? Аз е, зная на чия страна съм. Еми, решението е в наши ръце. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, че а, осъществихте това сътрудничество, а, което според нас е много важно за осигуряване на сътрудничеството между нашите институции, Комитета на регионите и другите. Имаме сходни. Според нас е много важно за осигуряване на сътрудничеството между нашите институции, Комитета на регионите и другите. Имаме сходни идеи Точка трета, много важна, трябва да насърчаваме по-добри стандарти на живот в селските региони. Това трябва да бъде наш ключов приоритет. Селското стопанство, замеделието е основна дейност за производството на храна и за ос... Това вече беше включено в общата селско-стопанска политика. Няма да повтарям Имаме различни решения за различните екосистеми. Това, което е важно е, че трябва да гарантираме достатъчно фондове в рамките на европейския бюджет и да гарантираме също така правилното разпределение. Не трябва да, бъ, да се разделяме на малки и големи и участници и играчи в играта. Условията трябва да бъдат еднакви за всички. Един друг важен аспект е как да се създаде повече печалба в хранителната верига. Тези фермери, които ще произвеждат основни продукти, ще произвеждат все по-малко с течение на времето поради новите технологии. Мисля, че трябва да установим основна инфраструктура в селските региони, да инсталираме широколентов спектър на интернет, нови подходи, модерни подходи в маркетинга, грижата за възрастните хора и така нататък. А грижите за по-възрастното поколение може да е, холи, холи, необходим е холистичен подход за развитието на селските региони. Господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря членовете на Комитета на регионите за много интересния доклад. Е, отбелязвам с много голям интерес търсенето на баланс между градски малките и селските райони. Няма лесно решение на този проблем. Не искам да съм груб, като кажа това, но това е по-скоро като а, нещо, което а, ни се иска да стане. А, ние а, преди имахме възможността за съвместно вземане на решение. Ние в нашата комисия не можем да а, следваме, да изпълняваме всичките най-добри пожелания. Тук имаше тази сутрин а, дебат за това дали а, замеделието е занаят или професия. А ако няма една замеделска промишленост, която да е надежна и а, печеливша, аж хората ще се оттеглят от нея, защото искат да подобрят качеството си на живота. А, не се случва това и това е големия проблем, с който се сблъскваме.

Днес в 2 часа ще се обсъжда бъдещето на общата селско-стопанска политика, а всъщност бюджета ще контролира бъдещето на ОСП и ще определи какво равнище на подкрепа ще можем да си позволим. И това мога ли да попитам обаче членовете на комисията? Те говорят в доклада за коктейл пестициди, но не се се а, говори за развитието на технологията, което ще бъде положително за бъдещото развитие. Те също така говорят в параграф 61 за Европейски закон за публични договори за кетеринг, за доставка на храни. Определено искаме да насърчим местните доставчици на храна, но това записано ли е в европейското законодателство? Господин Петиер. Благодаря, господин председател. Е, бих желал да благодаря на членовете на Комитета на регионите за тяхния принос. Е, това е добър момент. Е, ние говорим за бъдещето на ОСП и на общата селско-стопанска политика да бъде по-добър и по-ефикасен. Когато сме е, изправени пред нестабилността и кризата на пазарите, е, практики на заплащане и така нататък. Ние знаем, че не сме включили всички мерки. В момента те самите имат работна заедост, както и техните семейства. И а, този отрасъл е свързан с другите отрасли. Бяха създадени 22 милиона работни места. Този сектор е важен за Европейския съюз. Можем да видим това и в бюджета на ОСП което да не бъде толкова затруднено. Също така, малките стопанства да имат приоритети, а не големи конгломерати, защото ние видяхме и в доклада какво е съотношението между тях. И бих жела съществяване и динамика на селските стопанства. Трябва да установим ефикасни, ефективни мерки, за да за подпомагане на младен да се отчете работата на жени. Благодаря. Микрофон, моля. Трудно е да се обобщи това, което беше казано, но просто искам да реагирам на някои от вашите изказвания. Аз е, много добре отчитам факта, че трудно е да се обобщи това, което беше казано, но просто искам да реагирам на някои от вашите изказвания. Аз е, много добре отчитам факта, че регионите мисля, че ОСП трябва да отчита тези разлики. Трябва да се отчита а, факта за ренационали а, След това а, да се отчете и визията на една обща селско-стопанска политика, предам интересите на регионите. А, също така има едно предизвикателство, предизвикателството на... Е, че всъщност има едно истинско предизвикателство, а именно да се помага на, а, за околната среда, и а, също така това се отнася и за регионите, защото има изключително да се чуе това. Нашия доклад на Комитета на регионите, който беше прият от редица комитети ни, сдружения на синдикати. Разбира се, не живеем в един идеален свят, но а, а, едно е, а също така моделът днес ви напомня напомням, води до много. Трябва да се свърши, да се свърже земеделието и развитието на селско-стопанските райони. Хората трябва да имат, политика трябва да отчете това. Във връзка с екологичните и здравните проблеми трябва да продължаваме да работим а, по тези въпроси. Селското стопанство и а, е, и ще завърша с въпроса за международната. Напълно ще ни лиши от възможността да продаваме нашите продукти. Е необходимо сегна всичко. Господин председател, просто искам да благодаря на всички за изказванията, Добре е, че тези проблеми бяха е, включени в доклада на докладчика и бяха засегнати тук в Комисията по селското стопанство. Надявам се, че ще можем да, се, да, да, да провеждаме нови съвместни заседания. Радвам се, че и господин председател Жикерски също беше тук. Благодаря ви за становищата, за вашите коментари. Благодаря ви за отделеното. Аз благодаря много. Госпожи и господа, определено това е един въпрос, който ще продължава да ни за комисията, трябва да разгледаме бюджета, генерална дирекция Агри ще излезе с законодателни предложения през май. Има много неща, по които трябва все още да се работи, така че въпросите на, на селското стопанство и работата в съответните им райони. С вас като региони и като местни власти, вие сте най-близо до това, което се случва там на място и а, селските стопани се обръщат към вас с техните проблеми да насърча всички европейски депутати да засилят контактите си с вашите региони, във вашите съответни избирателни райони и да помолите вашите избирателни, да попитате какво става в София. Неодавна а, се изказа за финансирането на селското стопанство, което малко ни разтревожи, малко засили надеждите, но има нови предизвици. Питаме да потърсим нови ресурси. Още веднъж благодаря ви, госпожи и господа, за този дебат. И сега преминаваме към втората част на нашето заседание. Споечнего, Европейския Искам да кажа добре дошли на членовете на Европейския економически и социален комитет. С нас е Джон Брайан, който е докладчик от трета група по възможното преструктуриране на ОСП. Заповядайте, господин Брайан. при на, на селското стопанство и господин Петър Шмидт, който е от групата на служителите и работниците, докладчик по становище за приноса на гражданското общество при разработването на всеобхватна продоволствена политика. Ще помоля всички да седнат до мен и първо. После ще чуем госпожа Добрашка и господин Смит. Те разполагат с по три минути. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Това е покана отправена към ЕСК. Също съм производител на говеждо месо. Много добре разбирам как работи селското стопанство. Всички промени и усъвременявания на ОСП трябва да се придържат към принципа да има устойчиво. 34 милиона в Европа зависят за своята работа от селското стопанство. сега подкрепя обновяване на поколенията и подкрепа за уязвимите региони и отрасли. Устойчиво развитие на ООН, както и заложеното от конференциите на високо ниво, като КОП-2 работи с многогодишна програма която се фокусира и върху екологичната защита за околната среда. Според нас обаче мерките за екологизиране са твърде прескриптивни. Смятаме, че националните мерки за защита на природни граници, живи плетове и така нататък биха били по-ефективни. Трябва да се борим също така и с изоставянето на земи. Защото там е необходимо да има обвързани с производство, да имат за цел – изработване на обществени блага. Също така трябва да се използват съвременните технологии, защото обикновено те се отлагат с една година и това създава големи проблеми с паричните потоци. Но и да се търси все по-голямото сближаване между изтока и запада. Трябва да се мисли посещавал Бразилия и трябва да сме много внимателни с Меркосур, да има равни условия. Важно е да има баланс, да защитаваме... Благодаря, господин председател. Благодаря и на членовете на Европейския парламент. Радвам се, че днес съм тук. И тъй като все още всички нас, но се надявам да оцелеем и да можем да изготвим възможно. Ние ще продължим да настояваме всички зависим от селското стопанство. 7 милиона фермери да обръщаме внимание не само на размера на стопанството. 48% от стопанствата, 28% от земята и получава 22% на помощ от бюджета. Следователно, трябва да установим добри условия за всеки вид стопанство. В съобщението се съдържа едно много добро изречение, а именно че има разлики между големите и малките, изтока и запада, севера и юга. Тук бих добавила и между младите и възрастните. Но не бива да има такива разлики, ние сме готови Ясно е, една политика не може да даде отговор на всички проблеми. ОСП е само една от възможните политики, но всяка европейска политика би трябвало да бъде свързана по някакъв начин много красива картина накрая. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че новите политики ще бъдат добър резултат за всички нас. Много ви благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата и възможността да представим позицията си тук. Аз съм председател на е, работна група за устойчивите системи за хранителни продукти в е, е, ЕИСК и задачата ми днес е да засегна въпроса за устойчивостта на системите е, е, хранителни продукти и върху това ще се спра. Положението е, е представено многократно, нищо ново не е, трябва да преоткриваме, но системата за хранителните продукти не функционира достатъчно добре. Първо е въпросът дали имаме такава система. Е, ние сме на мнение, че има такава система, но тя не е цялостна, не е всеобхватна. Има е, такава система в Европа, която се е, създава от различни фактори, от различни, но тя не се отнася до целия Европейския съюз. Има аграрна политика, но няма общ поглед върху нещата. И това е необходимо обаче. Ако Положението в Европа е много фрагментирано. В нашето становище, е, по което аз бях докладчик, е, констатираме, е, всъщност е, фигурират нас шест различни генерални дирекции, които имат отношение към въпроса храните, с храните. Тоест, положението наистина е много фрагментирано. Имаме нужда от общ подход, холистичен подход, но за това трябва да имаме обща картина. Представете си една, един храм, Значи покрива на този храм е цялостната политика за храните, колоните са обаче какво са колоните? Колоните, които крепят покрива са общата селско ОСП развитието, фонда за развитие на е, регионите, е, селските райони е, и съответно търсенето на храни, економи, кръговата економика, опазване на околната среда също е една от колоните, образование, търговия, транспорт, това всичкото са колони, които крепят покрива на, тази, на този храм, което сочи, че този този храм наистина е много е, е, е, богат и разнообразен и фундамента, основата, върху която са стъпили тези колони, е, крепе, е, е, е, собствена система. И в крайна сметка имаме е, е, 28 най-различни етикети е, за един и същ продукт. Нямаме система. Е, е, тук говорим за десетилетие е, за е, изхранването. Имаме е, е, тук говорим за десетилетие е, за е, е, изхранването. Имаме процес. Е, е, това е наистина един набор от различни е, системи, е, които е, трябва да обмени. Е, за много от неуспехите е, в тази област се дължат именно на е, тези е, прекомерно ниски цени. Трябните. Това показва нашата ценова политика. И това. Добро утро. Не мога да се спра на всички теми, изброени от експертите тук. По-скоро ще се спра на няколко идеи за това какво се случва в отдалечените планински и селски райони. Аз съм бизнесмен. Някои от моите инициативи са в такива райони и виждам кои са основните характеристики там – Откакто съм председател на тази секция, е, виждам, че качествената храна от устойчиви източници е твърде ефтина. Това е фактът. Една цена. Но тази цена а, е, младите хора днес не искат да заплатят. Аз работя в 11 отдалечени планински района. Мога да ви кажа какво са ми казвали след заседание на ЕСК с млади завършили Помнете ли в своя район и тя каза не, откъде на къде, защо ще искам да живее в някакъв далечен селски район при условия, които са неблагоприятни социално и економически. Какво да й кажа, тя е права. Интернетът не работи, транспорт плащат много висока цена. Освен това, е, се задава е, все същия въпрос. Какво да направим за заетите в това производство? За мен отговорът е свързан с горското стопанство и е, засаждането на дървета. Татъчно помощ няма системи, но има много видове дребен бизнес, който се занимава е, с дървосекаческа дейност и при нас има недостиг на работници. Селското стопанство става все по-интензивно заради по-добрата жена. Но много скоро дори бройката на тези хора ще бъде наполовина намалена, защото няма да има нужда от тях. А виждам го в цяла Европа. Нека се запитаме, важни ли са селските райони за тези, които вземат решенията? Мисли ли се за професионалното обучение и образование? Един архитект, например, ми каза, не мога да си позволя да назнача стъжант, защото този стъжант – трябва. Димо е да има на място структура, която да подкрепя образованието в селските райони и ОСП е част от процеса. Но про къде отиваме? Ние вървим в тъмницата. Може би е лесно да набелязваме проблемите. Много ви благодаря. Така, стигнахме до колегите в залата. Господин Агню. Може би и аз като господин Фланагън ще кажа, че е срамно, че толкова малко колеги са в залата да говорят за бъде подкрепа, свързана с дохода на фермера или с екологичните очаквания. Парниковите газове не са достатъчни. Фермерите ги произвеждат, те трябва и да ги намалят. Следователно, аз, например, селско-стопанска дейност, как ще намаля CO2, просто ще използвам трактора си по-малко. С други думи, или няма да сека дървета, или няма да се занимавам с толкова голям обем селско-стопанска дейност. Мога също така да отглеждам и по-малко овце. Искам да намаля и азотните окиси. Как ще го постигна? Като засаждам по-малки, по-малко бобови растения. Как ще намаля озоновата дупка, нямам представа но всички тези газове, които трябва да намаля, всъщност биха довели до това, че аз изобщо няма да мога да си изкарвам поминъка. Давате ли си сметка изобщо? Uh, Наистина много интересна дискусията и аз се присъединявам към казаното от е, преждеговорившия. Е, наистина срамота е, че толкова високо платени е, е, служители и хора не могат да присъстват на тази дискусия. Е, да не говорим, че тези, които присъстват, са е, предимно скептици и скептиците обсъждат бъдещето на европейското околна седа или селско стопанство, а проевропейците не са тук. Наистина ирония. Е, доста иронично е това положение. Е, дискусии е, се водят около Ирландия и селско стопанство там. Хората в малките ферми, на тях им се казва, изчакайте в втория стълб, пари от втория стълб, е, но е, в крайна сметка е, понякога им се казва, че е по-добре да е, имаш е, нещо сериозно, да, отколкото празни обещания, но се оказва, че няма нито обещание, нито е, нещо съществено е, за е, фермерите. Е, ако една от е, ако, когато трябва да се раздели баницата на много парчета, естествено, ако малцинството получи големите парчета от нея, е, малко остава за останалите. Е, ще трябва наистина да, да е, работим и по ОСП и аз предлагам тук таван от максимум 20 000 евро. Сега за някого може би това са много пари, но някои, които получат, някои се радваха, биха се радвали на 2-3 или 5 000 евро е, е, така че е, ако не, не, не трябва сами да решаваме каква е, как, какви са помощите, от които имаме нужда, защото човек в това отношение е ненаситен. В предстоящите преговори как вие смятате да бъдете не, е, е, предубеден преговарящ от името на, на фермерите, е, след като средствата не са достатъчни за всички? как можем да, да преговаряме по новата ОСП, след като е, някои получават всичко е, и как ще очакваме, а за останалите няма нищо, е, защото е, е, в е, е, е как всъщност ще бъдете безпристрастен при тези преговори? Може би, е, ако ще е добре, ако нещата за вас е добре, ако нещата останат, ако остане статуквото и ще е зле, ако се променят. Как ще решите тези дилема? Благодаря, господин председател. Благодаря на представителите на ЕИСК е, за това, че са тук и представят е, е тях е, своето становище. Е, на комисията е, и нашите позиции трябва наистина да се стиковат. И тук ще кажа нещо в отговор на вашите е, думи. И друг път сме казали, че широко лентови е, интернет е, не се усеща огромна промяна. Затова, според мен, сериозни, най-големия проблем е, е, е това разминаване в доходите, огромната те различия в доходите. Е, интернет, е, да е, размествате хората, но това няма да реши основните проблеми. Ако искате те да останат в селските райони, трябва да имат добър поминък там, трябва да, могат да се прехранват. И ако един младеж реши, че може да по-добре да живее с съветския режим, все още имахме желязната завеса, движението не беше невъзможно, но ако искаме Европа да се развива равномерно, трябва да се разпредели това подпомагане справедливо. Е, колко справедливо ще бъде то след 2020, ще зависи и от нас. Колкото сега, цените на хранителните продукти, наистина е, изкупниците могат да бъдат е, по-високи, но в фермерите трябва по-справедливо разпределение на, на тази печалба върху цялата хранителна верига. Е, данъци, различни акцизи, е, налози върху храните, но това не, се, не стига до, до фермера. Благодаря, господин председател, благодаря на господин Брайан за е, думите му, благодаря и на е, е, ако е, действителността е, е доста е, е, ако е, действителността е, е доста сурова, перспективите не са особено е, светли, но сега в отговор на господин Агнио и другите, е, Обединеното кралство напусне, е, господин Юнкер говори за една черна дупка, която ще се отвори бюджета и предлага 6 милиона от спестяване, 6 милиона ще могат да внасят ефтина храна от цял свят, е, е, дано Господ ни помогне що Никое национално правителство, нито пък Европейската комисия, нито който и да било, е, е, имат коража да положение може да се проследи в Шотландия, Германия, Италия и във всяка част на Европа. Е, е, и е, тези посредниците всъщност са, диктуват цените. Говорим тук за млади заемат Тези, за които това се отнася, имат въпиюща нужда от него и трябва да се борят да отстояват интересите си все по-жестоко всяка година. Искам да благодаря за отличния доклад. Има един единствен въпрос позиционния модел. Вие говорихте за ферми и компании. Какво имате? Може да има много успешно селско стопанство, което не вреди на клим. От мен на ляво, ако ако те получават 50 хиляди годишно, ако предлагат рабалките фермери, не онези, които получават 30, 40 или 50 хиляди, ако си вършат добре работа. Това е- ми бяха коментари. Аз не смятам, соя, не трябва да говорим за това, че европейската а, света. Господин Агио, една минута. Искам да отида да погледна вашата ферма. Не, поз... не, не знам името ви, вие може да погледнете моята ферма. Повечето от а, моите селско стопанство не се нуждае от субсидии, но ако вие мислите, че може, го направя. Господа, хайде, е, уредете си среща на чаша кафе и е, проведете дискусията. Благодаря, дадохте думата всъщност на някой друг е, това всъщност не е личен дебат. И нека да се фокусираме върху по-широки проблеми. Първо, е, искам да кажа, че да, Нашия колега Фланаган е прав. Може би има хора, които са по-скептични, които присъстват тук на дебата, но ние сме тук, тъй като ОСП и особено в ерата след Брексит, това ще бъде изключително тежка ситуация за Европейския съюз. Хората логични проблеми може би се виждат като проблем. Мисля обаче, че можем да управляваме и двете заедно и за бъдещото финансиране на селското стопанство и подкрепата на активни и продуктивни фермери. Трябва да разгледаме проблем. Мисля, че може да има много повече последователност. Втори съп не може да, да свърши всичко. Трябва да имаме стълб на общата селско стопанство селскостопанска политика. Госпожа Делре, господин председател, искам да си да ще повлияе върху ОСП. Държавите членки, които смятат, че е достатъчно да се намалят разходи, противопоставят на климатичните промени. Не трябва. Благодаря. Сега мога ли да помоля искрено? Ще започна отзад напред. Да, определено бюджета ще бъде огромен проблем, особено след Брексит. Вие всъщност решенията ще трябва също така стопанин и като еколог аз имам голяма а, земя, която защитавам. Има а, аз смятам, че съм а, а, а, фермер, който спазва екологичните почва на, на нашите средства. А, трябва а, внасянето на соя няма абсолютно никакъв сълк да произвеждаме храна по устойчив начин. Погледнете Китай. Те са 20% от населението. Произведе тази храна без да а, увреди околната среда. Това ще постави голя, а, планетата в състояние да среда. Младите фермери са огромно предизвикателство и предизвикателството са приходи. Армата, жена ми, сина ми, аз ние обсъдихме, е, е, това не е само мое мнение, това е становището на профсъюзите, на работодателите, потребителите, гражданското общество. Имахме голямо обсъждане и ние смятаме в, а, е, а, вярваме в преразпределението и ние предложихме 100 хиляди, някои предложиха повече, други по-малко, като средна, среден доход ресурс, който обаче е различен за различните райони. Оценявам вашия въпрос. Аз вярвам в модела на семейните е, ферми. Е, е, семейство с децата си работят, но има различни модели има различни кооперативи, и има и компании в Източна Европа, така че там нещата са малко по-различни. Но а, а, много е трудно да се определи определена сума, но предоставянето на обществени стоки а, а, е нещо много сложно. Много често имам, цитираме новозеландския модел. Всичките малки и средни фермери фалираха, създадоха се големи ферми, ужасни. Не смятам, че трябва да следваме този пример. ОСП трябва да изиграе важна роля. Аз а, ако искам да купя земя, трябва да видя как един млад човек може да купи